заедостта. Сега давам думата на докладчика за 4 минути. Заповядайте, госпожо Вебер. Thank you, chair. Colleagues... Благодаря, колеги. Искам най-напред да благодаря на докладчиците Слива Сянка не само за техния конструктивен принос към доклада, но за истинският им а, ангажимент за защита на правата на човека и за борба срещу дискриминацията. През 2000 2000 година аз бях част от мрежата хуманитарни организации, които допринесоха за приемане на европейско равнище на антидискриминационно законодателство. Това беше счетено за исторически момент, защото дискриминацията срещу други човешки е, същества е нещо ужасяващо. 60 години е, и доста по-късно, сега като член на парламента, мога да преценя как се прилага директивата за равенството в областта на заетостта. Целта е да се гарантира липсата на дискриминация в заетостта, обучението, преквалификацията. Но а, сега отива и по-далеч избягване на дискриминация по отношение на достъпа до стоки и услуги, но има и държави, които не се справят дори с минималното прилагане. Важно е да се събират висококачествени данни на ниво държава, членки Европейския съюз, за да може се докаже наличието на дискриминация и най-вече на косвената дискриминация. Има доста разминаване между нивата на дискриминация, която хората изпитват и, и тази, която се докладва. Подобряването на осведомеността заедно с партньорите е от изключително важно на всички равнища на обществото, като се има предвид, че самите пострадали имат трудности да установят кога са обект на дискриминация, да не говорим, че не са в състояние да се борят срещу нея. Необходимо е да се засили работата за подобряване на информираността, за събиране на статистически данни, да се помогне както на жертвите, така и на работодателите, за да могат да бъдат спазвани изискванията за недопускане на дискриминация. Трябва да се гарантира безпристрастност на тези органи. Техните дейности трябва да бъдат подкрепени с достатъчно финансиране. Искам да подчертая проблема с множествената дискриминация, която често е резултат от фрагментирани правила, прилагани на ниво държави членки. Ако една дискриминация е трудна за разбираем, да бъде разбрана от хората, които са подложени на нея, още по-трудно им е да установят какво означава за тях множествената дискриминация. В доклада се препоръчва на държавите членки да гарантират пострадалите да могат да имат достъп до правна защита на всички нива на правния процес, включително осигуряване на правни консултации. Но достъпа до правосъдие е важна не само за пострадалите, но има и образователен ефект върху обществото, тъй като съдебни производства са доста проблемни все още в някои случаи. Ние призоваваме държавите членки да намерят начини да помогнат на жертвите чрез намаляване на, правни, на юридическите такси и други възможности. Освен това, НПО, които имат интерес в различните административни и съдебни процедури трябва също да получат нужния достъп. Трябва да се признае нуждата от борба срещу всички видове дискриминация. Затова се надявам, че този доклад ще бъде прият от Европейския парламент с голямо мнозинство. Благодаря ви, госпожо Вебер. Сега от името на Европейската комисия давам думата на комисаря Тайсен. Благодаря, господин председател, почитаеми депутати. Благодаря на докладчикът госпожа Вебер, която е изготвила тази е, пълна оценка на приложение на директивата за етостта равенство в заетостта. Дискриминация няма място в Европейския съюз. Ето защо Европейската комисия е, се е ангажирала е, да направи така, защото директивата за недискриминация и директивите за недискриминация да се прилагат ефективно, за да насърчава развитието на едно по-справедливо и интегриращо общество, включително възможности на пазар на труда за всички. Европейския стоп за правата на, социалните права казва, че е, тези права трябва да се засилят и да се гарантира равнопоставеност във всички сфери, е, включително чрез е, заостряне на вниманието и решаване проблемите с дисеминацията. Не можем да отречем, че статистиката, фактите са тревожни. Според Евробарометър 2015 е, има е, всеобщо е, схващане, така, усещане за дискриминация в Европейския съюз. 64% говорилите на въпросите се притесняват от дискриминация на етническа основа, 58% на сексуална основа, 58% за дискриминация срещу хора с увреждания и, социал... и религиозни убеждения. Е, хората е, си дават все повече сметка за правата е, си в тази област и това е първата решаваща стъпка, за да се подобри прилагането на тези норми доклада за изпълнение от 2014 за директивата за равенство е, заключава, че всъщност тези директиви се прилагат както трябва от държавите членки. Доклада сочи, че е необходимо да се комбинира съществуващото законодателство с съответните политически стъпки и действия, като конкретно се подобри познаването на правата и достъпа е, до правосъдие. Доклада подчертава основателно и всички е, тези аспекти. Комисията се е ангажирала да ползва тази директива на всички фронтове. Ще спомена няколко примера. Първо, ние насърчаваме анализ и изследвания за положението в държавите членки, е, чрез годишните сравнителни доклади за борба с дискриминацията, доклада за сексуалната ориентация въз основа на дискриминация, е, дискриминация на сексуална основа, дискриминация срещу е, хора с э, увреждания в контекста на заедостта в Европейския съюз и доклада за е, равенство между половете и закона за недискриминация. Е, води, е, тече и проучване за е, събиране на данни за равенство. Тези доклади, разбира се, не са решение на въпроса, но да се разберат закономерностите при дискриминацията са отрешаващо значение за формулиране и прилагане на съответните политики и действия. Второ, групата на високо равнище по недискриминация, равенство и разнообразие помага за обмена на най-добри практики. За да се засили, е, подобри е, познаването на правата и достъпа до правосъдие, ние подпомагаме работата на националните органи за равенство. Организираме обучение, семинари, конференции, като колоквиум 2015 по основните права с ударение върху толерантността и е, зачитане на е, е, съответните правила и борба с антисемитизма е, и други форми на дискриминация в Европа но е, подпомагаме и различни организации, които работят в тази област, Академията на европейско право, Европейския, е, Агенцията за основни права на Европейския съюз и Еквинет, е, добре известната мрежа за национални органи за равенство. В законодателната област предложението 2008 за директива за равно третиране има за цел да разшири забраната на дискриминация дискриминацията възоснова на религиозни е, или други убеждения, е, е, увреждани или сексуална ориентация, или области, които все още не са обхванати, като например социална защита, социално е, преимущество, достъп до стоки и услуги. Следователно, по този начин ще е, хармонизираме протекция, е, защитата с е, е, други принципи. Е, тази е, директивата за... Смятам, че предложението ще бъде скоро прието от съвета. Напредваме и в областта, в дискусиите по предложението за директива за закона за достъп, достъпност, както в съвета, така и в парламента. Достъпът е катализатор за пълноценното участие на хората с увреждания в това общество. И тук трябва да спомена сериозната работа по Конвенцията на ОНЕ за правата на хора с е, увреждания, както и предстоящия преглед на стратегията на е, Европейския съюз за е, уврежданията. И 2015 предложихме пълен списък от стъпки, дейности, за да работим по въпросите, проблемите свържени с ЛГБТ е, Европейския съд е, също играе важна роля в това отношение, като обяснява е, приложното поле на европейските закони за борба с дискриминацията. Сега имаме, очакваме важни решения по два случая, свързани с уволнение на жени които е, носят на работното си място е, шами за е, е, Обществените органи могат да помогнат на хората да е, имат достъп до обучение, работни места и всъщност това да доведе обратно до засилване на производителността, новаторството академичните среди могат наистина да помогнат това отношение и да помогнат за разпространяване на добрите практики е, в областта на разнообразието и недискриминацията. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. От името на комисията Либе, госпожа Стивенс има думата за една минута. Dank u, voorzitter, commissaris, beste collega's. Uit dit rapport blijkt. Благодаря. В доклада става ясно, че 16 години след като одобрихме директивата за равни възможности в областта на заетостта и професионалната работа, има още много какво да се направи. Хората с увреждания все още далеч не са представени достойно на трудовия пазар. Много по-малко от 50% от тях всъщност имат работа. Така че е необходим много по-всеобхватен подход на всички нива трябва да се направи така, че е, тези хора да имат възможност да се придвижват е, свободно, което в момента не се случва. Примерно, едно лице с е, увреждания често се сблъсква с всякакви препятствия, включително и чисто такива административни. Това не е приемливо. В доклада се споменава Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ние за сега сме ратифицирали само този единствен документ. Благодаря. От името на Комисията за жените, госпожа Шойдрова има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Най-напред искам да благодаря на госпожа Вебер, която изготви доклада. Съгласна съм с нея, че дискриминацията на работното място е проблем, който трябва да бъде активно решаван. Ние трябва да се стремим към подобряване на нещата в това отношение. В становището на Комисията по равенството между половете се говори за непряка дискриминация срещу жените, посочваме, че е необходимо да имаме предвид и неизгодната позиция, в която се оказват жените, поради това, че вземат отпуск по майчинство, когато връщането им на работното им място трябва да е гарантирано, ако те желаят това. Имам някои резерви относно доклада. Считам, че трябва да прилагаме съществуващото законодателство, вместо да прилагаме предлагаме нови директиви. Мисля, че е спорен въпросът да се хармонизират етични въпроси и да се критикуват държави членки, които налагат а, а, свои ограничения върху излагането на религиозни символи на работното място. Тези въпроси трябва да бъдат оставени, да бъдат решавани от държавите членки. Основният проблем е да се гарантира равнопоставеност на работното място. Благодаря ви. Сега преминаваме към изказванията на представителите на политическите групи. От името на НП за една минута давам думата на господин Каза. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за отлично свършената работа по тази директива, тъй като изпълнението на тази директива е, гарантира защита срещу дискриминацията, както всъщност е, е записано в Европейското е, закон. Залага общата рамка, в която можем да се борим срещу дискриминацията въз основа на религиозни убеждения, е, увреждания, сексуална ориентация, както и други фактори. Целта е това е целта. В крайна сметка ние в държавите трябва да прилагаме принципа на равенство без да подкопаваме е, националните усилия в това отношение. Държавите членки, за съжаление обаче, е, много от държавите е, членки не са представени тук, но трябва да споделяме практики и да стъпим върху опита, който вече е набран в институциите, за да постигнем, изградим един свят, който е по-толерантен и в който няма дискриминация. Благодаря, господин Каза. Сега господин Джани има синя карта за вас. Приемате ли, господин Цани, 30 секунди имате за въпрос. в две неща, по две неща, от които казахте, съм съгласен, но имам въпрос. От една страна, вие казахте, че тук става дума за един добър доклад, съгласен съм. Второ, да, държавите членки, и правителствата, предстои още много да работят в това отношение преди всичко е, много има да наваксват в това отношение. Имате ли усещането, нямате ли усещането, че сега е, мерките е, на, държавите, на ниво държави членки или на европейско равнище биха дали възможност деца с увреждания да да се подготвят заедно с техните родители и семейства за едно тежко бъдеще. Благодаря. 30 секунди за отговор. Да, аз говорих за намаляване на дискриминацията. Не сме съвършени още много. Е, има какво да се прави. Е, трябва да видим е, и да се учим от опита на държави, в които тя е сведена до минимум, преди да я елиминираме дискриминацията, в смисъл от всички работни места. Благодаря за СНД. Две минути. Госпожа Блинкс Висиоте. Благодаря. Първо, благодарности за докладчика госпожа Вебер за доклада и отличното сътрудничество. Директивата се е, отнася за ежедневието на всички млади хора, хора с увреждания и всички граждани. Необходимо е да си дадем сметка, че демографските промени в Европа увеличават и възрастта за пенсия. За това трябва да мислим и за дискриминацията срещу по-възрастните работници. Трябва да направим така, че да има равнопоставени възможности за тези хора да останат на трудовия пазар. Също настоявам да има възможност за закрила на подобни на тези възрастни работници, ако те биват уволнявани по, заради възрастта им. Те са много лесна цел в страните членки. После, дискриминацията срещу най-уязвимата група в нашето общество, а именно лицата с, с увреждания. Много страни членки всъщност не са пригодили работната среда към нуждите на хора с увреждания не предоставят адекватни условия или равни възможности в областта на образованието и професионалното обучение. Трябва да има възможности за адаптиране на работната среда или да получават помощ тези хора. Също така трябва да има механизми за справяне с турмоза на, на, по различни е, поводи. Защото е много трудно да се продължава да бъдеш ефективен работен в, работник в е, така неприятелски настроена среда. Тук е, стигаме и до отговорностите на работодателите. Мнозина от нашите граждани не са наясно и със своите права. Благодаря. От ЕКР, госпожа Терезиус stützt Maßnahmen, die sich gegen наистина директивата е насочена към предприемане на мерки срещу дискриминацията на работното място, но не трябва да натоварваме работните е, профсъюзите с е, допълнителни е, задачи. Трябва да се стигне до споразумение за подобряване на тези условия. Във всеки документ трябва да се констатира, че всъщност са постигнати целите, без да, се, да има нежелан страничен ефект. Тази дискриминация трябва да се бори на работното място директивата за борба с дискриминацията наистина трябва да бъде преработена и, да, и е, да бъде съкратена. Е, тези социални е, клаузи в публичното, в социалните клаузи отнасяше се до, до Обществените поръчки обаче аз не приемам. Това са правомощия на държавите членки. Благодаря. Сега Мариан Харкин за Алде. Благодаря, Докладът на колегата Рената Вебер е цялостна и балансирана оценка. Подчертава се нуждата от гарантирана поставеност на работното място. Знаем, че има предизвикателства. Те бяха очертани от комисаря Тайсен по-рано. В доклада става дума за въпроси, свързани с дискриминация на базата на увреждания, на сексуална ориентация и други. Необходимо е също да се обърне внимание и на такива по-неуловими въпроси, като предоставяне на подходящи условия, също достъп до обществени процедури, също достъп до определени професии, взаимно признаване на а, партньорства, на брачни права и прочие. Но има и чувствителни въпроси, които влияят на национално равнище. Също трябва да се отчитат а, а, някои исторически, културни аспекти, някои от последните събития но когато се захване с всички тези въпроси едновременно, това е равносилно на отваряне на котията на Пандора. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Кари. Благодаря на докладчика за един много добър доклад. Важна е темата, която се отнася до всички нас. Въпросът е, за достъп е, до пазар на труда, независимо от сексуална ориентация, религиозни убеждения или увреждания. Е, равните възможности трябва да бъдат разлежени като обща задача. Много хора са жертва на дискриминацията. Да, види, да погледнем само положението на жените на пазара на труда. Все още има огромни различия в достъпа до, за, до работни места и заплащанията между жени и мъже. Е, същевременно малцинствени групи трябва да работят в обществото е, когато става дума за бъдеща заетост и трябва, за много хора се могат да си пробиват път до пазар на труда с много усилие. Трябва да променим мисленето на хората, културата, за да сложим край на това различно отношение към хората. Трябва да дадем на държавите членки възможност да инвестират в повече и по-добри работни места трябва да, е, се, е, да положим услуги, да сложим край на дискриминацията е, и да разглеждаме това като по-общество, защото това не е личен проблем, а колективна задача. Благодаря за зелените. Госпожа Данка има думата. Благодаря. Искам да поздравя Ренате Вебер за доклада. Групата на зелените напълно подкрепя призива към съвета да се приключи с бездействието и да се е, ускори е, приемането на хоризонталните директива срещу дискриминацията. Настоящото законодателство за борба с дискриминацията трябва да се възприема като е, основен елемент в превенцията е, за подобни явления. все още не се, изпълняват, е, не се използват в пълнота механизмите, които дават възможност на страните членки да се борят с демокрация срещу най-уязвимите груми. Необходимо е да се приеме е, европейска стратегия – за борба с исламофобията, пък аз бих добавила и русофобията. Благодаря. От името на Европа за пряка демокрация, госпожа Агия. Благодаря, господин председателю. Благодаря на колегата Вебер за изготвения доклад. Директивата беше прията преди 16 години. Мисля, че независимо колко добре или зле е прилагана през тези 16 години, тя е важен елемент. Но структурните проблеми в държавите членки доведоха до нови видове неравенство и до засягане на други слави от населението, които страдат от неравенство на пазара на труда. Има хора, които са обект на дискриминация поради възрастта си. Има увеличаване на пенсионната възраст, има недостиг на